create some points for you, but it's very it's probably in bad English because I wrote it myself. Well, good afternoon, ladies and gentlemen. Добър ден. Моля да ме извините, че се забавих. И започваме малко по-късно. Сега провеждаме тази среща съвместно с Комисията по развитие и съвместната парламентарна асамблея АКТБ. Приветствам любезно всички вас и колегата ми Луи Мишел. Той ще бъде съпредседател като председател и на АКТБ. Провеждаме съвместно тази среща заедно с Комисията човешки права и Комисията по развитие и взаимодействие благодаря и госпожа Хаутала дали е тук, председател на Комисията по правата на човека. Надявам се, че по-късно ще се присъедини към нас, защото в момента се случват е, паралелни събития, организирани от е, председателя на Европейския парламент и делегация от САЩ. Както казах, приветстваме господин Луи Мишел и ще разгледаме основно доклада по отношение човешките права в Етиопия. Доклада на неправителствената организация за човешките права е публикуван през октомври. Става въпрос за донорите, основно от Европейската комисия за помощ за развитие. Необходимо е да се внесе разяснение на този въпрос, както и да разгледаме въпроса, свързан с правата на човека в Етиопия, което възбужда много тревоги. Изборът 2010 година не е сравнима с 2005 година и съответно климата на репресия, която държавата страдаше от тази страна. 99,6% спечели управляващата партия. Имаше и делегация за наблюдение но заключението, че изборите не отговарят на изискванията, свързано победата с политически репресии и участието на сигурностите насилие, на сигурност, както и липса на свобода на словото. Правозащитниците трябваше да напуснат държавата и това се случва масово през последната година. Също така има репресии по отношение на медиите и пресата. Що се отнася до доклада на Организацията за спазване на човешки права, можем да кажем, че следва да се спазват правата на хората в Европа, включително и правото на глас. Тези обвинения наистина са много сериозни, така че нашето изслушване е насочено именно към това да разберем къде е истината. Докладът е наистина изключително важен и а, по отношение на заключенията му, свързани с правата на хората и помощта, която се отправя към страните. И тази помощ всъщност прераства в средства за закупуване на оръжие. Това наистина е ужасяващо за страна, която е втората по света, която получава помощ за развитие. Ако, разбира се, започваме с Индонезия, изключим Ирак и Афганистан, разбира се. Така че, с голям интерес ще изслушаме мнението на експертите и а, е, самата организация за спазване на човешките права и наблюдение на спазване на човешките права. А, имайки предвид а, е, дейността на новосъздадената служба за външна дейност и МКО, а също така и господин Мишел, като председател на АКТБ и председател на делегацията в асамблеята, ще открия тази среща. Мисля, че казах достатъчно, така че сега позволете да ви запозная с ораторите. Бен Ролинс, е, научно-изследовател, научен изследовател, е, който работи в е, организацията Фон Хамбро от външните служби. Джейн Мари Коперха от МДМКО също ще вземе думата. След тези оратори ще дам думата на господин Луи Мишел. Така че, господин Бат Роленс, имате думата за 10 минути. Okay. Okay. Um, there is Think, from... Мисля, че съществува консенсус по отношение нашата мисия е, и нашата мисията от е, правителствената организация и Световната банка по отношение естеството на страната. Е, е, има изключителна иерархия и репресия през последните пет години, но и преди това, разбира се. И обществото става все повече и повече затворено, демократичното пространство просто намалява. Има много документи на различни докума... до организации, включително и на нашата. След последните избори 2005 година Европейския съюз и други донори намалиха, спряха изплащането на своята помощ за развитие, защото се опасяваха, че просто тяхната помощ попада в ръце, които всъщност укрепват позицията на Европейския народен революционно-демократически фронт. Освен това, имаше и тревоги за влушаване управлението на страната и в крайна сметка прехвърляне на средствата не за развитие на страната. Тези опасения сега се разглеждат и от нови програми, при които средствата отиват директно в регионалните а, властници в а, Етиопия, а не в централното правителство. В Етиопия а, структурата е много централизирана, така че просто няма как да се избегне именно тази опасност е, за отклоняване на средствата, независимо на кое ниво са насочено. Затова ние започнахме да правим нашето проучване след 2010 година изборите, за да видим дали нещата не продължават тази посока. Три посещения бяха осъществени в рамките на 6 месеца Разгледахме различните независими доклади на Световната банка, Европейския съюз и другите донори за Етиопия. Посетихме 53 различни области в 26 различни региона, три провинции в Етиопия. Говорихме с повече от 200 е, информанти от Етиопия граждани на страната, активисти на опозицията, журналисти и така нататък, както и много а, длъжностни лица в организациите, донорските организации. Онова, което чухме почти от всякъде, както вероятно и вие очаквате да чуете, е, че ситуацията е една и съща. Няма разлика между държавата и управляващата партия. И това не е а, изненадващо, защото очевидно, че държавата а, се управлява в интерес на управляващата партия и тя действа по същия начин, именно по политизиран начин на местно ниво. Много от служителите, чиновниците и партийните функционери на практика получават заплащането си именно от помощите, които се изплащат за страната, използват се средствата и за закупуване на оръжие, за да се държи населението в подчинение а също така се подпомагат и тези, които проявяват своята лоялност към правителството. Това е много сериозна тревожна обстановка по отношение на човешките права в страната, защото това е страна от 85 милиона хора, които живеят с по-малко от 10 е, долара на ден е необходими всякаква стока, селско-стопанска, микрокредит, достъп до жилищно кредитиране, до жилище, помощ за здравеопазване и особено помощ за храна и продоволствие. Когато съществуват подобни неща и когато се използва политизиране в разрешаването на тези проблеми, не говорим за свобода на сдружаване и изразяване, а говорим за правото за оцеляване, правото за изхранване захранване, както и други социални основни права, които трябва да бъдат част от развитието. Както разбирате, това са много сериозни обвинения. Ние не говорим за хиляда и милиона или милиони хора в страната, на които систематично им се отказват всички тези а, аспекти. Посещенията, кои, които направихме, ни водят именно до заключенията, че определени семейства са тези, които на практика получават отказ за подобно подпомагане или въобще помощ за съществуване, защото те са обявени за десиденти. Останалите, които ги питахме, е, ни казваха да, разбира се, че ние нищо няма да кажем, ние ще се присъединим към партията, но вижте какво се случва с ето нези семейства и нези хора. Така че, наистина Необходимо е да се знае как точно стоят нещата. Малко се е злоупотребява на практика, но се получава на много ескалирана атмосфера на натиск и ограничаване в цялата страна. Освен това, потвърждаваме, че при федералните, регионалните, областните управници, с които работихме, повече от 20 служители на донорските организации участваха от е, САЩ, от Европейския съюз и други организации. Те също потвърждават е, заключението, до която стигнахме. Те казват да, това отговаря на нашите е, наблюдения. Проблемът е, че нямаме доказателства и няма как да установим истината. Така че нашия доклад, е, е, разработен по начина, който ви запознах сега, е само един опит да можем да стигнем на място до Етиопия, до обстановката и да видим точно дали тези опасения са основателни. В отговор на доклада ни, Европейския съюз и другите донори заявиха, че през юли 2010 година имат, а, са възложили едно проучване, и а, в резултат от него, всъщност, резултатите отговарят на по-рано проучване на нашата организация. Не виждаме конкретно ясно систематично а, изкривяване на обстановката, обаче това не е съвсем точно казано, ако ми позволите да кажа. А, през юли месец публикуваното проучване, и това се казва от доклада, е, не е разследване, не търси доказателства за или против обвиненията. Така че донорските групи нямат основа, възоснова на която да кажат, че това политическо изкривяване на нещата не се случва. Никой не знае. И те не знаят. И това е предизвикателството, поради което аз съм тук сега, за да насърча парламента да продължи а, в работата заедно с донорите никой не е наясно. Но всъщност Самото донорско проучване също посочва, а и между другото на 73-та страница в нашия доклад също се казва това, че предпазните мерки всъщност не могат крайна сметка да бъдат реализирани поради политическото принадлежност в аспектите на живота в страната. Има огромни пропуски на практика в това проучване. Не е възможно как донорите в своя доклад или другите проучвания казват, че не могат да намерят доказателства за широко разпространените нередности и изкривявания. Те казват, че не се е, забелязва този проблем за политизиране на средствата, за който ние говорим. По отношение на препоръките, разполагам с минута и половина и мога да кажа. Първо, най-напред, бихме искали да насърчим както комисията, така и държавите членки и донорите да проведат е, един диалог по отношение на техните проучвания казват, че нямат представа дали всичко това се случва или не. Няма как да го проверят възоснова на съществуващите си механизми. Бихме искали да се проведе честна дискусия относно това как се подпомагат хора, в една такава страна като Етиопия, в която има квази марксистско авторитарно правителство на среща си искаме да се говори за независимо проследяване на тези обвинения. Има много механизми, които могат да бъдат използвани, свързани с отчетност и корупция. А, делегациите, е, делегатите, които участваха в Адиса Баба, стигнаха до подобни заключения. Значи, възможно да се направи промяна, поне по отношение на процеса, по отношение на участието и на други държави. Също така много важно в Етиопия е това, че има много, репресивни, много репресивно законодателство срещу неправителствените организации, които на практика превръща тяхната дейност в абсолютно невъзможно за осъществяване. С това приключвам моите препоръки. Очаквам и гледната точка на останалите. Благодаря, председателя. Благодаря ви. Важно е да се спомним какво казахте и се надявам, е, че ще е, добавите и някои по-стари факти. Например, е, това, че Етиопия не е съседна страна на Франция или на Германия. Това е африканска страна. Тоест, какво правят съседите на страната? Е, с каква култура си служи Етиопия? Ние съдим Етиопия от вие съдим Етиопия от гледна точка на абсолютните ценности, които ние прилагаме тук в Европа, но всъщност всъщност е, какво е, е отражението на препоръките, които вие правите, е, за да може да се сложи край на това, което казвате. Защото когато повдигате някакъв въпрос, трябва да го включите в контекста. Дали Етиопия става една пропаднала страна като Сомалия. Така че това просто са предложения към парламента. Ние не правим просто академично проучване и за това в последствие от е, дискусията искаме да разберем е, на къде да тръгне парламента след като чуе всичко това. Е, хубаво е да се каже, е, че е, някои водят е, антидемократична е, политика, но и някои конгресмени го правят, както и някои партии го правят. Така че какво да правим ние с е, всичко това? Трябва да се стигне до е, по-задълбочени изводи, особено от гледна точка на нашия интерес на европейската подвласт, как да се е, как да действаме и как да бъдем партньори на Етиопия. Да й помогнем ли да стане друга Сомалия или или друг Судан или нещо различно. И ако трябва да става нещо различно, как? Нека да помислим по това, а междувременно ние продължаваме дискусията си. Добър ден, господин фон Хендел. Вие имате думата сега за 5 минути. Да, благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за предоставената ми възможност да отговоря аз е, мисля, че вие споменахте доста от сложните въпроси, които влияят е, на е, действията ни на нас като Европейски съюз спрямо Етиопия. Мисля, че целта е да се окаже помощ, която действително да допринесе за развитие и намаление на бедността и да бъде насочена към тези, които истински се нуждаят и да сме е, сигурни, че те се нуждаят. Е, разбира се, въпроса за демократизацията, човешките права, управлението са ключови въпроси, за да може развитието да бъде устойчиво. И е, ние е, приемаме, не, не спорим, че има още много работа, която трябва да се свърши. Мисля, че е безспорно, че помеща, е, която се отпуска от групите на дарителите, е, променя живота на милиони хора, защото се оказват основни услуги, е, като например здравни грижи, водоснабдяване, образование и дългосрочно снабдяване с хранителни продукти. По този начин ние помагаме на Етиопия да достигне целите на хилядолетието. Разбира се, ние сериозно се отнасяме към всякакви пропуски в програмите за развитие и ние отблизо наблюдаваме какви предохранителни клаузи е, се предвиждат в програмите ни за помощ. Ние е, смятаме, че е, е, има известен напредък, но трябва да има постоянен постоянен контрол и съответно да се приемат и необходимите разпоредби. Е, както господин Роланс току-що каза, е, на е, отговора на е, доклада е, на Human Rights беше всъщност отговор на информация, която сме получили още 2009 година. Е, беше, назна, беше назначено и проучване. Е, имаше и много проучвания на място. Е, и е, в край на краищата, не само след това проучване, се установи, че няма явни доказателства е, за широко разпространено политическо отклонение на помощта. Но тъй като проучването не изключва, че има отклонение на средствата, които се отпускат, е, нашата роля е да е, гарантираме, че подобни отклонения на средства остават изключения, не правило. Сега е, системата за отчетност, е, която е, съществува в Етиопия, не се основава на финансови заповеди и независими оценки, независими наблюдения, за да сме сигурни кои най-много се нуждаят от помощта. Аз мисля, че ние всички сме съгласни, че може да се може да се подобри както е, участието на партньорите, така и на правителствата, е, за да се работи по този въпрос. Е, Human Rights Watch свърши много добра работа в Етиопия. Това е в допълнение на нашата система за мониторинг и контрол – аз мисля, че това е положително развитие, защото е, партиите от Етиопия е, поканиха Human Watch за е, разговор очи в очи, за да се уменят познанията и въобще знанията, с които те разполагат. И по този начин ние много добре разбираме как по-добре да насърчим развитието и човешките права. Human Rights Watch прие поканата. Ние смятаме, че ще бъде полезно да се обсъдят тези въпроси именно с правителството, е, защото защото е, Human Rights Watch после трябва да приложи на практика в Етиопия своите предложения. Мисля, че е, мога да спра до тук и с е, радост ще отговоря на ваши въпроси в последствие. Благодаря, казва господин председателя. Това, което казвате е много важно. Особено накрая казахте, ние не можем да се държим като принца на Дания и да им говорим като на дъчани. Важно е да имаме партньорство, диалог и триалог, когато се предлага помощ. И по този начин ще се отстранят някои от нашите проблеми. Давам думата на господин Жан-Мари Корпорал и му предоставям 5 минути. Euh, господин председател, ще се опитам да определя контекста на нашето сътрудничество, като цитирам няколко цифри с, а, е, на сътрудничество с Етиопия. С първо за период 2008 и 2013 имаме а, е, 644 милиона евро в различни проекти и през а, е, тази година само 75% от а, тази сума вече беше освоена. Забележително. 84% от финансите на Европейския съюз, отпуснати за тази цел, се е, пратени, се използват за управление и 20% от финансите са изпратени в тази насока от ОНЕ. Имаме три основни сектора на концентриране на дейността. Първият представлява 39% от това, което употребяваме за транспорт и териториален интегритет, 20% за устойчивото развитие и хранителната сигурност, нещо много важно за тази държава, и 38% макроекономическата рамка и управлението. Искам да кажа, че имаме 92 проекта с НПО-та и 44 договора с местни НПО-та комисията похарчи около 10 милиона евро за гражданското общество и през 2010 година 6 милиона евро бяха похарчени за гражданското общество. А, това е общия контекст на нашето сътрудничество. А сега искам да се спра на една от програмите, която беше разгледана в рамките на Human Rights Watch, а именно програма Human Safety, продуктивити програма. А, искам да се спра на нея, защото тя засяга директно как оцеляват хората в Етиопия. Тя осигурява нещо като спасителна мрежа за най-бедните и а, продуктите, хранителните продукти се отпускат в най-критичните моменти. Програмата съществува от 2005 година и е подкрепена от 8 основни а, заинтересовани страни. През 2008 година програмата възлезаше на 62 милиона евро, а през 2010 68 милиона. Тя работи с около 8 милиона души, т.е. 10% от общото население на Етиопия и това в 8 от 10 региона на страната. Това е изключително сложна структура, която се занимава с финансови трансфери, но тази програма функционира великолепно и можем дори да посочим подобни примери в други държави. В заключение искам да кажа, че през следните 15 години сме дали над 700 тона хранителна хуманитарна помощ. И а, селекцията на бенефициентите се прави чрез специален общностен процес, което позволи на цялото население в крайна сметка да запази а, своето състояние и да подобри капацитета си за устойчивост на различни а, шокови ситуации. Има около 13 нива на контрол в тази програма. Това е, господин председател. Благодаря. Uh, uh, you, Благодаря, господин Коперал. Аз съм разочарован. Защото мисля, че имахме споразумение с господин Пи Белкс, че няма да идваме тук и да казваме на парламента колко пари сме похарчили, а какви са резултатите. Не входящите средства, а какво те са дали. Например, колко хора сте нахранили, колко пътища сте построили, а, колко училища са построени, колко болници са построени с тези а, 3 милиарда или 600 милиона. Не искам да имам такава дискусия за цифри, за това колко средства са вкарани. Може ли комисията да престане да идва тук и да ни казва колко пари е дала, а да ни каже какво е постигнала с, европейските, с парите на европейския денекоплатец? а не просто да трупа а, бумащина и да ни, се опитва да ни покаже колко добра работа е свършила. Какъв е резултата? Защото, надявам се, а, можете да направите едно писмено изказване към наш, за нашата комисия и а, да ни кажете какво е постигнато с тези средства, които ни цитирахте тук. Благодаря. Виждам, че Хайди дойде. Знам че Луи Мишел е тук не в само в капацитета си на а, съместен председател на АКТБ, но той също така познава много добре този регион Африка и Етиопия в частност. Така че, можете ли вие нещо да кажете. Да, благодаря съвсем накратко, тъй като последните двама изказали се го казаха. И аз в, последната си, в последното си изказване също разбрах известен брой цифри. Ако разгледаме помощта от 2005-та, ще видите е, защо беше взето решението тогава. Аз бях комисар по развитието и бяхме решили да приориентираме основната част от пакета по помощ за развитието. Е, една голяма част от него беше за Етиопия. Бяхме решили да го приориентираме към децентрализирана помощ, за да не може централното правителство да използва тези средства. И втори елемент – нека да кажа, че съм изненадан от тази неточна и неясна а, статистика, която Human Rights Watch ни показват. Но когато искаме да се покаже, да се развие напълно едно досие, то трябва да има конкретни резултати, а не просто да се казва, че помощта е инструментализирана. Не казвам, че тези цифри тук и тези данни, които ни изнесахте, са фалшиви, Напротив, само казвам, че това ни притеснява. А, мисля, че когато е, някой обвинява някого в а, правно отношение, мисля, че най-важното е да се докаже, а, че всъщност не е да се обвинява директно, без доказателства. Разбира се, че помощта е инструментализирана, но как? когато имате една местна власт, която е близка до централната власт, но която пък има за цел да валоризира тази външна помощ, нещата са по-различни. Много по-различни от нашата страна. Например, кмета или бургместъра на една от нашите държави, той, ако трябва да оползотвори някакви пари, той ще трябва да го обяви на централната власт. Но тук въпросът е по-различен. И резултата. Какво всъщност искате? Да спрем помощта за развитие в тази децентрализирана форма или в някои определени места. Аз а, лично, обратно на господин Деван, смятам, че помощта, която се отпуска от дарителите и от комисията всъщност води до конкретни резултати. И трябва да се запитаме какво ще стане, ако спрем тази помощ. Защото в такъв случай ще трябва да измислим альтернатива. И как, по какъв начин ще отпускаме помощ, кой ще участва в нея, какъв ще, какъв ще е типа на тази нова помощ когато казвате, че искаме да деполитизираме помощта, мисля, че трябва да деполитизираме нашата оценка за нейното функциониране, защото аз мисля, че нашата оценка е политизирана. Не казвам, че тя не функционира добре, но всичко трябва да бъде поставено в контекста си. И знам, че има големи противоречия, когато говорим за Етиопия. Аз лично не съм човека, който ще каже, Етиопия има перфектно управление и че няма нищо каквото да се подобрява в управлението и че не може да се постигне повече в областта на повече отвореност, повече прозрачност, диалог, но все пак нека да кажа, че спрямо целите за развитие на хилядолетието Етиопия постига много. И всичко, което сме казали за политиката или за етиопския режим, е вярно. Аз не защитавам този режим. Но мисля, че трябва да имаме една политическа обективност, защото да обвиняваме а, и да очерняме е много лесно. Изчетох доклада на ДАК. Има много сериозни дарители там. Например, Съединените щати, Европейската комисия, много други държави. Всички тези страни. Те имат при сърце проблемите на Етиопия и иска тази помощ да бъде управлявана коректно. Така че аз искам да бъдем обективни, не да отречем всичко. И може би да имаме едно заседание в Етиопия с етиопските власти и да поискаме от тях обяснения на тяхната гледна точка и съответно да ни кажат какво правят. Но да дойдем тук и да кажем, това е инструментализирано. Това не е добре. Използвате думи, които ме тревожат. Това инструментализиране ли е на помощта или отклоняване на помощта и корупция? Защото ако инструментализираме политически помощта, това е много сериозно. А пък да я превръщаме в корупция, това е още по-сериозно. Затова искам да имаме точни думи. Това ме притеснява, господин Лоренц. И считам, вярвам на всичко, което казвате, но това, което ме притеснява е, че не чувам нищо, нищо конкретно, което да подкрепи вашата теза. Сигурен съм, че вие сте прав за себе си, че голяма част от помощите вече е инструментализиран, инструментализирани. Но това са въпроси, на които трябва да отговорим все пак. Но това, което не искам е междувременно да променяме същността на тези помощи или да я спрем, или да я замразим. Защото мисля, че тази помощ и нейното функциониране е един добър пример за това как тя подпомага населението. Аз лично бих. Не бих искал просто да идвам тук да заклеймявам. Това е много лесно. Ако трябва да очерняме и да заклеймяваме, и по-добре е да направим един дебат. Но той не трябва да засяга само Етиопия, но и много други страни. Защото ситуацията е сходна – и нямаме никакви извинения. Нито за Етиопия, нито за другите държави. Да дори и в другите държави е много по-сериозно. Има неща, които аз успях да запазя все пак с етиопските власти. А това е нивото на политическия диалог. С всичките си проблеми и с всичките си недостатъци, етиопското правителство никога не е отказвало да дискутира и да отговаря на въпросите. Говорите също така за репресии срещу гражданското общество и неправителствените организации. Но аз съм подписвала отпускане на такива помощи с много важни, и то много важни размери. И никога не съм се сблъсквал с проблеми от страна на правителството за отпускането на тези помощи и стигането на тези помощи до, до въпросните НПО-та. Относно законите за НПО-тата, аз съм говорил с премиера Мелес – и той смекчи този закон. Но това, което е в закона, всъщност е взаимствано директно от закона на Съединените щати за НПО-тата. Не казвам, че е мотамо копирано, но е почти напълно копирано от този закон. Така че когато говорих за този въпрос, за този проблем с премиер господин Мелес, той ме попита, защо ме обвинявате? Е, например, в неща, че някои НПО-та, които са финансирани от чужди държави, не могат да защитават интереси в моята страна. Аз се опитах да му обясня, че той трябва да бъде по-гъвкав и така нататък. Но Искам само да кажа, че не, не искам да считате, че го защитавам, че защитавам режима. Има много неща, които трябва да се променят. Има още големи проблеми. Държавата е твърде централизирана и а, институциализирана от тип марксизъм и маоизъм. Но Спрямо тази помощ, смятам, че тя все пак носи големи резултати. И ако се спре, е, ще бъде драматично тези резултати да а, изчезнат. И мисля, че може да се направи само едно предложение Human Rights Watch да дойде заедно с дарителите и да поканим също така премиера Менес и някаква или пък ние да изпратим някаква делегация и с всички тези заинтересовани страни ние да започнем дебат. И съм сигурен, че премиера няма да откаже да го направи. Може би а, няма да бъде много убедителен с аргументите си, това ние ще преценим, но дебат ще има. Защото е много лесно да се каже, а, отклонена е помощта или а, има инструментализация. Да, но а, до каква степен и съответно каква альтернатива имаме? Да спрем помощта? Нямаме 100 решения възможни. Можете да си представите какво представлява за Етиопия тази помощ. Ако вие промените тази помощ или внесете условности повече отколкото сега, можете да предизвикате катастрофални резултати в чисто хуманитарен план. Казвам ви това, господин председател, защото не бива да политизираме един такъв дебат. Трябва да останем обективни и единственият начин да бъдем обективни е да съберем всички заинтересовани страни и да седнем на масата на преговорите и да кажем, господин Мелес, как обяснявате това, защо това, защо онова, но нека да престанем непрекъснато да обвиняваме, да обвиняваме без никакви доказателства. Не така ще постигнем резултат. You, uh, Благодаря, господин Мишел Люи. Мисля, че диалог обаче е много интересен и вълнуващ. Очакваме да продължава разговора по този начин, за да получим истински отговори всъщност какво точно се получава със средствата? Стигат ли средствата до най-бедните хора? В различни страни, когато се вложат пари за такава цел, изведнъж се появяват в швейцарска банка. Искаме да разберем как стоят нещата, стигат ли до хората, за които са предназначени средствата. Зная, че има много експерти по въпроса, които присъстват в залата, особено госпожа Гомес. Виждам ви както и други 2005 година, 2010 година бяха наблюдатели на парламентарните избори, избори в Етиопия. Сега бих желал да дам думата на госпожа Гомес, която е голям експерт и приятел на премьер. Искам да кажа, че в никакъв случай не съм експерт по, по отношение на помощта за а, а, Етиопия, но наистина съм приятел на Етиопия, на гражданите на страната. Възхищавам се на тяхната цивилизация. За това искам да ви напомня. Онова, което ни казват от Human Rights Watch доклада, не е нещо, което не знаем, което комисията не знае, държавите членки не знаят. Знаят са тези факти. А те, ако не искат да видят повече, вероятно го правят така, защото не искат да видят повече. Казвам го именно поради тази причина, защото 2005 година наистина много време бях в страната от месец март до края на август и присъствах последния си ден от престоя на 25 август на, на много интересна среща и призовавам комисията наистина да извани данните от тази среща. Господин Марти Атисари беше председателстват, Кофи Анан, секретар на ОНЕ и заместник генералния секретар за помощ и той представлятелстваше именно срещата на донорите, на донорската група от всички държави, плюс САЩ, Канада и така нататък. Аз присъствах на тази среща. Зная, че протокола се пази и в комисията със сигурност имат копие и бяха уточнени проблемите, защо помощта не работи в Етиопия, защо наистина много средства отивам там, не само от Европейския съюз, но от отделни държави членки и САЩ изпращат много помощи. И въпреки това а, нещата не работят. Имаше подозрение, че наистина а, имаше и много добре знаем за гладовете в а, а, Етиопия че всъщност те са причинени нарочно, за да се а, предизвика все повече и повече е, искане и осъзнаване на необходимостта за финансова помощ. И комисията наистина каза, че трябва повече средства да се влеят в инфраструктурата, например. Така че по-бързо да стигат продоволствията до местата, където те са най-нужни също така бе засегнат и въпроса с продоволствието от САЩ, но беше посочено защо не работи помощта там и това бе казано много ясно, а не се казва сега от е, ораторите, че има много централизирана е, форма на управление и се използва именно е, политическа цел, за да може правителството да наложи своята воля много политизирана помощ в полза на правителството, което репресира народа. Това беше казано ясно, да, знаем след това и за а, кръвопролитията и комисията също призова да се спре помощта за известно време, докато се уточнят нещата, това бе посочено, но нещата се повтарят и Системата е точно такава, каква съществуваше и по-рано. Господин Роландс е, е, именно засегна този въпрос с господин Барозо. Ние знаем нещо за малоизма от е, стария, е, старата епоха. Има именно подобен подход. Не става въпрос само за местната структура на управление – много е смешно да се мисли, че може да се заобиколи правителството, като се, сти... като се насочат е, е, помощите към най-низкото ниво на управление. Там има контрол винаги на всяко ниво. Партиите, които представляват опозицията в кавички, просто са измислени от е, управляващата партия, за да заблуди донорите с някаква псевдоформа на преход към демокрация. Знае, че господин Луи Мишел, когато беше комисар, се опитва, може би сега и продължава действително да влага усилия като съпредседател на АКТБ асамблеята, да може да се спре тази практика не само от, е, е, по отношение на НПО-та, които се занимават с е, опазване на човешките права там, но и всякакви други неправителствени организации просто спират, бива им се, възпрепятства им се работата. И не се смекчи доклада за изборите 2005 година. Поради същата причина обаче сега и комисията и съвета някакси ам, затваря очи и пред обстановката, при която бяха проведени изборите 2010 година. Обръщам се към комисията. Говорим за страна, която има около 80 милиона граждани, които живеят благодарение на селско-стопански доходи основно. Тогава защо никой не засяга въпроса за иземването на земята? Е, селените фермерите не притежават земята си, а държавата разпределя земята или не разпределя земята. По същия начин стоят е, всякакви селскостопански продукти, е, торове и така нататък. А сега земята се продава от правителството на Саудитска Араб, на Саудитска Арабия или пък на Индонезия, или там, където са им интересите. Защо никой не казва нищо по този въпрос? Аз бих искала комисията да даде отговор на подобен въпрос, както и службата за външни е, действия. Това не трябва да се пренебрегва. Знаем е, как стоят нещата в Етиопия и горкия е президент, който просто е една е, политическа фигура. Интересуваме защо по този начин се продава земята за чужди интереси. Много наистина е хитроумно да се продават всичките тези въпроси, свързани с законодателството, показване на различни цифри за развитието, което да в крайна сметка да ви даде на мисълта, че това е правителство, което е изключително репресивно, особено и в академската област. Но не искам да кажа, че това не е важно, но службата за външни действия наистина трябва да възприеме позиция, която да не е политическа в своя характер. Аз не искам да се спира помощта за Етиопия. Това е моята позиция, но приветствам тази инициатива и предлагам комисията заедно с службата външни дейности Human Rights Watch и представители на парламента да посетят Етиопия и да обсъдят именно разпределенето на помощта с правителството там. Благодаря. Председателя. Благодаря. Виждам както тревогата ви, така и е, дълбоките емоции, които тъйте към хората в Етиопия. Познавам вашата дейност там и наистина е много полезна за парламента по отношение на парламентарния контрол относно действията на комисията. Обръщам се към господин Кухен, който е бил а, а, посланник в Етиопия. Благодаря ви за предоставената ми възможност Искам да изкажа подкрепата си към някои идеи, както вие вече заех, е, изказахте вашето мнение, господин председател, както и господин Мишел, докато госпожа Гомес е, не взе думата. Е, не зная точно е, по какъв начин да реагирам, имайки предвид тези три уводни изказвания. Говорим по тази тема наистина доста колебливо и не мисля, че осъзнаваме действителната обстановка в страната. Съгласен съм с казаното от госпожа Гомаш, че представителите на етиопското ръководство са много красноречиви и умеят да обясняват всичко това, но мисля, че ние трябва да имаме ясна позиция, обръщайки се към тях, за да можем да открием истината. Е, господин Дева, наистина прав сте, че не чувате нищо за Етиопия е, като страна заобиколена от много държави в Африка, с които по-рано е била в състояние на война, както и за Еритрея, Еритрея е, както също и борбата срещу Менгистомерия и това е един от най-бедните региони в е, света и все още продължава да води битки и войни. Наистина ситуацията е много тежка. Съгласен съм с вас, че не можем да съдим за всичко само с, спрямо нашите ценности и с нашите си перспективи. Не трябва да си затваряме очите, в никакъв случай не искам да кажа това, но трябва да разглеждаме нещата от по-реалистичен ъгъл. Някой спомена, че ако водим подобни дискусии като днешната, ще бъде по-добре да ги провеждаме в Адиса Баба с представители на етиопското правителство. Може би е така. Може би по този начин ще имаме възможност за по-обективна оценка на ситуацията в страната. В конкретни области има напредък, но Знаете, че не е много трудно да се има по-добре управление в сравнение с управлението на Мериам. Трябва да искаме още повече. Оттеглянето на опозицията в парламента или и извън опози парламента, оттеглянето на неправителството, организации е факт. Искаме по-голям напредък да има в тази насока. Преди госпожа Гомеш да вземе думата, аз е, не знаех точно на къде върви дискусията. Сега обаче вече тя е в разгара си. Благодаря ви. Благодаря, господин Гухенер. Е, има ли желаящи за думата? In that case, I will ask, uh... В такъв случай е, искам да попитам, е, да помоля господин Тефари Мелес, е, който е съветник и също така тук е и представител на посолство на Етиопия в Брюксел. Заповядайте, господин. Имате думата, господин председател. Благодаря ви за това, че поканихте представители на нашата, нашето посолство, за да говорим за демократизацията в Етиопия. Всъщност, демократизирането върви ръка за ръка с економическото развитие и оцеляването на народа зависи от това ние сме постигнали е, доста във връзка с економическия растеж. Е, само преди два дена Световната банка посочи, че програмата е, за социална защита върви по посока на целите на хилядолетието. Представителите на ООН и Human Watch Rights говори, че Етиопия работи за постигането на човешките права, економически, и социални, и културни права. И това в значителна част обяснява е, успеха в постигането на тези цели. След предвид казаното това, господин председател, искам да заявя, е, че ние признаваме, че трябва да се направят още много неща за укрепване на економическите институции и за економическо развитие. И ние е, приемаме вашата конструктивна критика. Е, аз подчертавам, че тя е конструктивна защото това е много местна критика и е, ние е, трябва да обясним политическите цели на нашето правителство е, и ние се опитваме, вие контролирате нашето усилие за демократизиране на економически растеж. Такава организация е Human Rights Watch. Обсъждат се програми, които успешно се прилагат в партньорство с дарители на средства. Тази подкрепа се използва от правителството за атаки срещу опозицията и за насилствено набиране е, на е, войници в правителствените сили. Господин председател, Human Rights Watch всъщност говори за суспендиране на програми, е, които са от полза за милиони в Етиопия. Да за програми, свързани с производителността, с административен капацитет в отделни отрасли, за равенство на половете, за програма за демократични институции, а също така и за отчетност във вътрешността на страната, за да има по-добро административно обслужване в страната, които бяха допринесли за економическите постижения в Етиопия през последните години. Тези програми са успешни не само за настоящето правителство, но също така и благодарение на това, че е, те се прилагат изцяло в полза на получателите. Е, господин председател, е, трябва да се изясни едно нещо. Прилагането на всички тези програми постоянно се проверява. Тези програми са инструмент за подобряване на живота на милиони хора, и е, е, правителството се надява, е, че е, е, е, страната ще бъде сигурна, когато се приложи петгодишния план за развитие. Е, всъщност, ние сме едни от е, малкото страни в Африка, при които е намалена крайната бедност и глада, им, повечето деца са в начално училище, а също така има по-малка смъртност при новородените, а също така и се борим с епидемиите. Ние намаляваме детската смъртност и трябва да има постоянен успех и при устойчивост на околната среда. Ние развиваме общо партньорство за развитие, но това не се отнесе само за нашата страна има напредък за, до 2015 за телекомуникации в селските райони, а също така и транспорт там. И всъщност Human Rights Watch твърди, че не можело да се вярва на статистиката на правителството. И 2000 но всъщност има данни от Организацията за економическо сътрудничество и развитие, които са ясни. Господин председател, специално за нас, докладът, с който ни занимавате днес, е закрита глава. Това е доклад от миналата година. миналото правителството изработи групи за подпомагане на развитието. Заедно с международните ни партньори ние даваме незабавен и подходящ отговор и има, няма достатъчно доказателства. Human Rights Watch продължава да твърди това, което твърди, без доказателства основни въпроси е, е, всъщност е, има постоянна критика срещу Human Rights Watch. Методиката, с която се служи, идеологията, как събира средства и постоянния отказ да слуша критики или за допуснатите от него грешки. С една дума, арогантността. Вие ми предоставяте само 5 минути, нямам възможност да посоча повече подробности, но Human Rights Watch непрекъснато преувеличава е, фактите правителството на Етиопия поема е, сериозно своята отговорност. Е, Основният интерес на нашите е, връзки с партньорите и донорите са от полза на нашите граждани в области на правилно управление, демокрация, обществени услуги и економическо развитие. Обаче твърдение, че правителството използвало тези средства за политически цели, мисля, че това е невярно. Програмите са ясни мисля, че е ясно, че това, което се посочва, не се извършва от правителството. Колкото доказаното от госпожа Гомеш, аз искам да кажа няколко думи. Госпожа Гомеш, не знам дали точно тя трябва да говори за Етиопия, защото вие нарушавате основния принцип за безпристрастност. Е, вашата мисия за наблюдатели е едностранчива. Е, е, колко, от госпожа Гомеш участва в кампания срещу народа на Етиопия. Как може една жена да говори за сериозни нарушения? Това е против интересите на Етиопия, но всъщност тя изразява нейно лично мнение е, ние до сега сме били винаги много толерантни, обаче толерантността има граници и за това е, е, е време да кажем, че не стига толкова. Госпожо Гомеш, не ни разбирайте погрешно. Благодаря, господин председател. Е, благодаря ви много. Вие сте е, опитни хора и аз мисля, че госпожа Гомеш подчерта, че обича народа на Етиопия, е, не е правителството на Етиопия, така че тя има право да каже каквото е, иска да каже. Тя обича народа на Етиопия. Е, ние вече нямаме време, но ще дам думата и на представителката на Франция. Аз съм винаги много изненадана да чуя тук различните посланици винаги да атакуват както НПО-тата, така и европейските депутати. Те са тук, за да изразят мнението на своята държава. Могат да се спрат до там, без да нападат нпо които всъщност са силно уважавани тук, а също така и депутатите. И все пак ще кажа, очарована съм да чуя речите а, върху Етиопия, за Етиопия днес, до каква степен напомнят на речите за Тунис преди доста време. Да, благодаря, казва председател. Има още двама желащи се изкажат. Трябва бързичко да приключим. Така че това ще бъде трудно. Искам да помоля господин Роланс съвсем набързо да отговори на това, което чу Моля ви да бъдете бърз, бърз и кратък, а не да правите лавина от изказвания. А, вярно, че поставихме много предизвикателства пред вас. И се надяваме все пак наистина да имаме едно добро, една добра дискусия с комисията и с правителството на Етиопия. Господин Роланс, имате думата. Съвсем накратко. Първо, искам да се съглася с Луи Мишел, че имаме нужда от факти и отговорени въпроси. И uh, Human Rights Watch призовава комисията да има едно независимо uh, обективно проучване относно инструментализацията на програмите в Етиопия. Ако uh, всичко е чисто, то тези програми няма какво да се страхуват и съответните, uh, които ги прилагат. Мисля, че контролът е достатъчно стриктен. Uh, без контрол няма да имаме факти. И така както господин Луи Мишел, мисля, че ще бъде добре, все пак, ам, да, да ви напомня, че това е доклад от 103 страници. Ще бъде добре да го изчетете. Ам, това е само началото на дискусията. Нашата методология, която прилагаме за Етиопия, е, е прилагане за други 100, почти 100 страни в света. И мисля, че Етиопия а, добре спазва тази методология и добре я прилага. И тези, тази методология работи за страни като Афганистан и други. Но е много по-лесно понякога да говорим за методология. Ще спра до тук. Относно за това как сме придобили фактите. Въпросът е, така както бившия посланник каза, така както Ана Гомеш го каза, много е трудно да накараме правителството да съгласи с каквото и да било. И а, много пъти а, това, което виждаме, посланниците защитават а, премиера като пени ученици. А пък а, това, което се получава на практика е, че се поставят ограничения пред а, неправителствените организации, които пък съответно получават някакви средства от дарителите. Аз съм съгласен с евентуалното разследване, но то да е а, безпристрастно. Нека да не забравяме, че това съвместно сътрудничество трябва да се осъществява, да се базира на общи ценности, но етиопското правителство не зачита такива ценности като човешки права и демокрация. Относно това, от което се страхуват Европейската комисия и другите дарители е, за бъдещите споразумения и защо те настояват да има един такъв независим инструмент за мониторинг. Да, докладът не казва в подробности за отделните на програми, ние не казваме, че всичките те трябва да бъдат спрени, но нека да не забравяме, че първият принцип на това сътрудничество с развитие е да не се нанася вреда. И има само една програма, която може би нанася повече вреда, отколкото помощ. И именно за това ние бихме желали наистина да се възползваме от вашето предложение, да се срещнем с правителството и да седнем на маста на преговори с мунското управление и с дарителите. Но трябва наистина да има диалог. И съответно да се стигне до сътрудничество между абсолютно всички институции, включително европейските институции, например Сметната палата и така нататък, когато искаме да има един независим контрол за в бъдеще и също така едно обективно разследване. Благодаря на господин Роланс. Хайди Хаутала постигна според утвърди, че това е началото на, на процеса. Ще имаме и друг след като се проведе този триалог и след като а, комисията, господин Корпорал, ни даде някакви други данни, не просто цифри, както ни даде този път, и е да ни каже каква част от целите за развитие на хилядолетието са постигнати. Колко училища, колко болници, колко пътища са построени и така нататък. 640 милиона са инвестирани в примерно 3 сгради и така да продължава. Е, цифри, факти, цифри, факти, а не просто да ни рецитират цифри. И тогава ще можем да кажем, да, тази помощ наистина функционира. Но ако нямаме тази, този подход, ние не знаем дали тези средства са оползотворени както трябва. Не знаем какво е постигнато. Етиопският посланник казва да. Така е. Така че, господин Копора, моля ви се, върнете се тук отново с цифри и факти. А сега ще дам думата на господин Фон Хендел, за да ни каже малко повече с общата стратегия. Благодаря. Благодаря, господин председател. А, всъщност, аз мисля, че бих се съгласил, че това е начало на процеса. Сигурно трябва да продължим диалога, не само диалога, а подобряване на предложенията за бъдещето. Ние смятаме, че връзките ни с Етиопия са е, многоаспектни, те са така дългосрочни. Е, е, сложни са, засягат е, много въпроси и по принцип трябва да продължат дълго време. Ние взимаме предвид казаното днес това, което ще се каже е, в последствие, това, което ни беше казано предварително, е, колегите, които работят в е, делегацията на Европейския съюз в Адис Абеба, вземат активно участие в тази работа. Ние имаме постоянен диалог с етиопското правителство, както и с опозицията в Етиопия, с гражданското общество. Както каза е, колегата от комисията, ние имаме е, голяма програма е, за отпускане на средства за организации на гражданското общество в Етиопия, които работят в цялата страна. И за нас това е основа за по-нататъчните ни връзки и за подновяване на политическия диалог на който, е, е, раз, който разглеждаме като възможност за е, устойчиви и дългосрочни политически връзки. Нямам какво да добавя. Искам само да ви благодаря за възможността да участваме в това изслушване и ще запазя интересна информация и идеи. Благодаря, казва председателя. Преди да, кажа, преди да благодаря, аз мисля, че ние всички съзнаваме, че могат да се направят много неща по втория тур от дискусията. Едно от нещата, които искам да ви помоля, специално правителството на Етиопия, да чуят това, което ние казахме и да предадат на Едисабеба нашите загриженост, евентуално да раз, преразгледат и законодателствата за свобода на сдруженията и свобода на словото и а, е, да има достъп и до международни медии, а, е, да има цялото население да има достъп до тях. Ако е така, да кажат какво може да се направи. Ние сме загрижени. Тук има хора, които обсъждат въпроса. Много ви моля, предайте. Ние сме ваши приятели и не знам сега дали ви трябват още пари. Ние сме големи приятели. Е, благодаря ви. Uh, uh, Позволете да благодаря и аз на господин Дева за като вице-председател на Комисията за развитие, който ръководи тази среща. Благодаря специално на господин Луи Мишел, който е председател на парламентарната асамблея АКТБ СЕ. Благодаря и на ораторите и на комисията. Сега ще сменим местата си някои от участниците. Позволете да благодаря още веднъж на вас, господин Дева. Надявам се, че ще работим с бъдеще. Сега госпожа Лохви ще бъде тук, с която ще можем да ръководим съвместно следващата част от нашето заседание по отношение спазване на човешките права в Иран под комисия. Госпожа Лох Белер е, е председател на делегацията за Иран. Може би ще ви е интересно да чуете след дискусията за Етиопия следното. Планираме да проведем заседание с националните парламенти след лятната вакансия по отношение тази помощ за развитие и човешки права. Имаме вече опит в подобни срещи. Мисля, че са полезни и трябва да продължим да работим по този начин. Благодаря ви още веднъж. Докато чакаме госпожа Лохбилер, Искам да ви кажа нещо, което може би е най сред най-добрите ми съобщения като председател. Един от кандидатите за наградата Сахаров, господин Амале, е освободен, 80 годишен юрист. Е, виждам, че е, вие го предложихте и сега е, изразявате задоволството си това означава, че това, което правим, всъщност наистина може да помогне. Позволете също така да ви кажа, че когато а, вървеше процеса, етиопския кандидат също бе освободен от завода. Мир Тока яко добре си спомням името й. Дискутираме обстановката в Иран. Има много тревожни въпроси. С удоволствие ще ви представя двама а, гости. Доктор Пасхи от а, Института за изследване на въпросите свързани с сигурност и господин доктор Роуч от а, Международна кампания Човешки прави. Добре дошли, господа. След изказванията им, заедно с госпожа Лох Билер, ще а, ви дадам възможност за въпроси и ще чуем и отговорите им. Също така очакваме да чуем мнението на госпожа Клаудия Гинтерсхофер от службата по външна дейност. Тя се занимава с Иран в отдела човешки права в службата. Също така ще имаме и представител, също който ще вземе думата от географски отдел за да можем най-добре да осъществим взаимодействието в нашия диалог между всички участници в него, моля ораторите да говорят максимум по 10 минути, за да остане време и за въпросите. Европейският парламент миналата седмица изрази голяма тревога относно обстановката в Иран. Доклада бе да бе прият с голямо мнозинство и госпожа Аштен, върховен представител, бе също в залата. Приветстваме нейното изявление за спиране на всички смъртни присъди и Европейската служба за външни дейности заедно с държавите членки и водим диалог как можем по-ефективно да подпомогнем въпроса, свързан с човешките права в Иран. Виждаме различни тенденции. Въпроса, свързан с ядрената енергия, разбира се, доминира международната политика по отношение взаимоотношението с Иран. И наистина доста мрачно е обстановката свързана с човешките права. Бихме искали това да се промени. Освен това, парламентът осъжда екзекуцията на Сара Барами, иранско-холандската гражданка. И върховният представител повдигна този въпрос, както и въпроса свързан с Аки Аштияни и наш Тирсо Тудо както и други, които чакат смъртната си присъда. Така че трябва да се повдигне този въпрос пред иранските власти, наред с други. Освен това, парламентът иска да се забрани техно, износа на техно, технология за наблюдение за Иран. Много се засегна темата с Nokia Siemens и тяхната мрежа които ревизират своята стратегия в светлината на тези тъжни събития, на които станахме свидетели. Така че се надявам, че всъщност това ще се случи, но това не е основната тема на днешната ни среща днес. Обръщам се към госпожа Лохбире да ни запознае с първият оратор. Благодаря. Благодаря, че е, е възможно да проведем тази съвместна среща днес. Както казахте, миналата седмица приехме доклада Белдер, а сега много от е, групите дадаха своя принос към доклада, който ще е основата за взаимоотношенията Европейски съюз и Иран. Сега, разбира се, и Комисията човешки права участва в днешния диалог. Ролята на Иран в региона, в вътрешните работи, в външните взаимоотношения и ядрения въпрос. Това са основните аспекти. Освен това, в резолюцията или в доклада трябва да се записи, че Европейския съюз и службата за външна дейност трябва да разгледа възможността да има санкция срещу лица, които са осъществили сериозни нарушения на човешките права и да се наложат санкции на подобни лица. Очаквам нашите гост-оратори да споделят с вас до каква степен се а, дискутират всички тези аспекти и в службата за външна дейност а, с господин Бузик и госпожа Ештен а, съвместно излезеха със свое становище по отношение задържането на опозиционните а, господа Каруби и Осаби в Иран. А тук Имаме и изявление за пресата, който също ще намерите сред документите си от, а, е, е, председа... от представителите на иранските власти в Брюксел. Именно те са в къщи, не са арестувани. 2 март бе направено това съобщение за пресата. Аз също чух информация, и изявление от Ширини Бади, в което се казва, че контактите им с външния свят е напълно прекъснат – и те са под те са задържани домашен арест. Много важно е да уточним какво се случва с тези опозиционни лидери и да се внесе яснота по този въпрос. Подготовката за това изслушване днес – сме в състояние да дискутираме и редица положителни демократични промени в Северна Африка, както и почти гражданската война, която се води в Либия, което е много тъжен въпрос. Всичко започна в Тунис, след това и в Египет. И въпросът бе зададен дали Иран ще бъде повлиян. Имаше две различни изявления. Иранското правителство казва, че тези революции са вдъхновени от иранската революция 79 та година, а опозицията твърди, че това е положителен знак, а именно, че хората в Северна Африка са се вдигнали – и по този начин на 14 февруари имаше голяма демонстрация в страната. Ще се радвам да чуем мнението на експертите относно това как всичките събития оказват въздействие върху Иран, дали е са положителни или не. Господин доктор Руспи Барси е тук, той е, е от Швеция, роден в Иран – и има задълбочени познатия, работи в Берлин, в университета както и в Европейския, в Флоран, Флоренция, в Нью Йорк, в Колумбия. Има докторска степен по отношение на интера, иранските интелектуалци във военните години. Доктор Парси също така е научен работник в Института за сигурност в Париж. Има публикации по отношение трансформациите в Северна Африка, революциите там и как те трябва да бъдат разглеждани по отношение развитието и в Иран. Този доклад ще намерите и във вашите материали, но сега с удоволствие, господин Парси, искаме да изслушаме вашето мнение. Много ви моля да спасите 10 минути. Thank you very much. Um... Благодаря. Тъй като имате вече моята статия, няма да влизам в детайли, но все пак може би ще трябва да погледнем на нещата извън времевия контекст и също така и до някъде регионалния. Имаме една резолюция, 89-та. Като цяло нещата тогава бяха сравнително оптимистични, но все пак 79-та година и събитията тогава се случиха. Така че не можем да съпоставяме е, историята с това, което стана в Египет. Ще видите, че това е една от най-голямата... Някой, когато погледнат, примерно 89-та година, казват, че това може би е най-голямата демократична трансформация в региона. Може и да е така. А някой а, може би ще си спомнят, и по-старата история на Европа, от 48 когато имаше една революция, която помете, така да се каже, континента, след което се спря. Има големи разлики между отделните държави, като Либия, Египет, Иран. И дори и да има в момента една вълна в целия Среден изток, не можем да кажем, че е, крайният резултат в Иран, примерно, ще бъде същия както в Египет или в Ливия. Има няколко неща, които са сходни. Първото е, че имаме много младо, младо население, което е отчаяно. Е, те нямат на кой знае каква надежда за бъдещето на това общество. Общество, което е в стагнация, няма а, достатъчно а, институционални промени за тяхната амбиция. Така че това, което ние говорим за тази млада вълна в Близкия изток. И това означава, че а, е много вероятно да има една много радикална промяна, идваща от тях. Има също така недобро економическо управление, висока безработица. Това са структурни фактори, които са общи за всички страни от Близкия изток, поне тези засегнати страни. Но има и големи разлики. Е, една от тези разлики, особено когато гледате а, ситуацията, свързана с репресиите, с насилието, използвано от а, държавата спрямо демонстраторите а, и Тунис виждате, че Тунис и Египет все пак показаха някаква връзка с западния свят. И може би с Съединените щати. Не значи, че Съединените щати управляват процеса там, но все пак държавата взе предвид техните становища, когато реши до каква степен ще отговаря на протестите. Не е такъв случай с Иран няма столица в света, до която се допитва Иран, когато решава да репресира населението си. Когато се проведе революцията през 79-та, Иран не се допита до външния свят. И, и сега се получава същото. Защото Иран не поддържа чак такива отношения с западния свят. Това означава, че насилието и потенциал за насилие в Иран може да бъде много по-високо, отколкото в Тунис или в Египет. Вторият основен аспект на тази ситуация, първо, че има, имаше и ще има медийно присъствие и в Египет, и в Тунис. Правителството, например, направи за тях грешката да позволи на Алджазира да предава директно с часове от площад Тахрир. Не обаче такава е положението в Иран. Още от самото начало чуждестранните и местните медии, особено след изборите през 2009, бяха беше им запушена устата. Сега има още на един аспект, който ще ни помогне да разберем разликите между държави като Либия, Иран и Египет. А именно има специфична политика. В Либия имаме политика, която се базира на личността в а, Египет също имаше предимно такава политика, но не такъв е случая в а, Иран. Не, че тук имаме някаква конкретна политическа система, но причината, поради която тази система оцеля толкова дълго е, че тя оцеля много факции. И всяка от тях държи определен част, определена част от властта. Тоест нямаме власт, която да се базира само на един човек. Защото, примерно, режима на Мубарак е точно това режим на Мубарак. И в Либия на режима на Кадафи. Но не е такъв случай в Иран. Така че има една изградена инерция в системата, една специфична гъвкавост. Няма един човек, който да поеме цялата отговорност. Това не значи, че не може да се развие да отиде в тази насока. Не. Това ще бъде обаче много брутална система, но все още не сме на този етап. Но можете да видите разликите и това съответно се отразява и в начина по който се развиха протестите в Иран и в Египет. Нека да се върнем в 2009. Ще видите, че протестите по време на изборите а, имаше такива протести, което показва, че хората все още имат, все още имат някаква надежда. Имаше критики за това как протичат изборите. Е, обявиха се избори, резултатите от изборите и се обяви кой е уж официалния избран. И крити... критиката, която се прояви, вече не беше и не беше толкова а, срещу една личност, срещу един лидер, а срещу системата като цяло. Това означава, че критиката на тези протестиращи в Иран става все по-радикална и по-неподатлива на компромиси. Е, това всъщност е единствената нормална реакция срещу правителство, което по принцип отказва да потърси каквото, какъвто и да е компромис. И именно за това ситуацията в Иран е, може да, да завърши с повече насилие. Доктор Роуз най-вероятно ще говори за проблемите с човешките права, но а, правителството вижда ситуацията като а, игра, в която непременно трябва да спечели. И съответно това не остава никаква възможност за критики към системата. Нещо, което пък прави почти невъзможен мирен преход вътре в самата страна този, тази ескалация а, предизвиква натрупване на радикализъм и от двете страни. И по този начин а, ням, не остава място за компромиси в самата система. А сега, настоящата ситуация в държавата е ситуацията е, че ситуацията е нестабилна. Първият приоритет на правителството е да отрече, че има протести, като едновременно с това репресира с настоящите протести и хората, които са участвали в тези протести, биват обвинени в престъпления и осъдени. Това е от една страна. От друга страна, правителството се опитва да продължи, да запази фикцията, че всъщност всичко е нормално. И че целта на протестите или пък на а, опозицията от зелени е всъщност заличена. Има една позиция на а, но от друга страна пък всички протестиращи отхвърлят правителството. Не само едната опозиция, не само зелените или пък някакво друго течение. И ще трябва да има един бюджет, който ще бъде прият. Той беше закъснял с почти два месеца. И сега, след като е предаден на парламента, той трябва да влезе в една спешна бюджетна процедура, за да го приеме. Там. Но от една страна имаме опозицията на улиците, и от друга страна имаме различни а, разриви вътре в самата система, с различни консервативни групи, които всяка по себе си се опитва да отрече общото постижение. Така че парламентът в момента е в една структурна война с правителството, а правителството се опитва да поддържа една идея, че нямат нужда от парламент за изпълнителната власт. Така че и отвън, и отвътре правителството, което все още е институционално силно, е всъщност под обсада. И тяхната първа основна цел е да твърдят, че нищо, че това не се случва, като едновременно с това увеличават натиска върху абсолютно всички, които се опитват да се противопоставят или да критикуват. И а, единственият външен фактор, който за сега промени ситуацията, е економически. Санкциите, които Европейския съюз и е, Съединените щати приложиха от миналата година насам и увеличиха, имаха ефект. И нека да не забравяме, обаче, че този ефект първо се почувства върху обществото. За сега няма доказателства, че тези а, санкции имаха кой знае какъв ефект върху ядрената програма, основната причина, поради която те бяха приложени. Вярно е, че това е външен натиск, оказан върху правителството, най-вече върху обществото но поне за сега няма доказателства или са съвсем малки, че всъщност това е спряло по някакъв начин ядрената програма. Благодаря. Благодаря ви много за този анализ. Сега ще има въпроси към вас, но преди това искам от със сърце да поздравя Айран Молч, който е бивш изпълнителен директор на Международната федерация в Хелзинки за човешки права в Виетнам за дълъг период. Е, той е, дълго време е бил адвокат, е, защитник на човешки права. Сега е директор и политически съветник на Международната кампания за човешки права в Иран. Организацията се намира в Хамбург. Искам само да ви посоча, че в папките ви се съдържа нова книга за е, наръчник за е, кризата за човешките права в Иран, официално изкривяване на информация. Така, добре. Е, господин Ролс, имате думата с 10 минути. Благодаря. Аз е, благодаря за предоставената ми възможност да говоря от името на Международната кампания за човешки права в Иран. В самото начало искам да кажа, че нашата група оценява ангажимента на Европейския парламент към този проблем. Ние сме международна общност вътре в Иран и ви благодарим за много резолюции, които парламент е гласувал за ръководството на Барбара Локбарбер и Джена Камир като членове на делегацията за Иран и вие лично, госпожо председател, и работата на много тези, които са подкрепили нашата система като Сабина Майер. Когато създадохме тази организация през 2008 година, ние го направихме на пресконференция тук в Европейския парламент. Е, тази международна кампания започна да подкрепя защитниците на човешки права в Иран и да мобилизира между правителствени институции, национални правителства и гражданото общество, за да се сложи край на нарушението на човешките права в Иран. Е, ние не искаме да имаме партизански подход, е, ние искаме да се прилагат международни стандарти. Ние не се насочваме, ние не сме политич... ние не се насочваме към групи или индивиди индивиди, които искат политическа власт. Искам да ви кажа основните въпроси, които будят нашата тревога и инициативите, които Европейския съюз и лидерите могат да направят, за да се справят с този въпрос. През август 2010 година е, ние публикувахме доклад за тайни масови екзекуции е, и е, за това, че беше внесен в, вкаран в затвора Миша Мат, близо до границата с Афганистан. Стотици бяха екзекутирани, включително и много граждани на чужди страни, е, основно за престъпления свързани е, с е, наркотици, без чест процес. И стана ясно, че там има най-много, най-висок брой екзекуции на глава от населението и много повече, отколкото се посочва в някои доклади. Е, това всъщност не беше съобщено, но е, тези екзекуции трябва да бъдат взети под внимание и минимум 542 е, лица бяха екзеку... екзекутирани през 2010 година. Не можем да съпоставим това с периода, когато Махмудина Джад е на власт. Виждаме, че сегашният период е много по-лош. 150 човека бяха екзекутирани за 8 часа. Те включват е, трима протестиращи след изборите и е, всъщност е, е, е, всичко това е, е ръководено от служби за сигурност и разузнаване. Всъщност, как да разбираме какво се крие зад тези масови екзекуции над Иран тегне минало на убийства без съд и присъда и това осветлява това, което се случва сега. Много лица са били убити без да се спазва смъртна присъда и международното право без е, дело. И подобно на събитията през 90-те години, е, екзекуции без съд и присъда продължават да се осъществяват. Е, примерно има затвори, където се осъществи, които са пренаселени и много хора обвиняват хора, примерно да речем, хулиганството се смята като углавно престъпление. И е, всъщност е, това се превръща в е, съдебна система и масови обесвания. Обаче властите използват и масови екзекуции и те не отричат това, защото по този начин за народа става ясно, че всички, дори и европейски граждани, които са обхванати в системата, могат да бъдат екзекутирани, ако всъщност не спазват закъсненията. Както лицето с двойно гражданство на Холандия и Иран. Виждате, че обществата в Средния изток нарушават основни човешки права и тези програми за масови екзекуции са заплаха срещу всякакво гражданско неподчинение. По същия начин незаконното задържане на е, четирима от най-важните дисиденти в страната показва, че правителството не се чувства обвързано с национално или международно законодателство или изобщо от е, обществено мнение или просто някакво благоприличие. Примерно Каруби, е, Зана Уанабат са всъщност е, е, изведени от е, жилищата им и отведени в неизвестна посока, без да има никакво правно основание. И нашата организация всъщност квалифицира това като, като заличаване на международното право. Някои твърдят, че те са в така наречени осигурени къщи, но всъщност там властите измъчват техните опоненти и ги принуждават да направят самопризнания. Сега те са върнати в домовете си, обаче са изцяло откъснати от външния свят където и да са, те са откъснати от външния свят. Около 6000 е, човека е, са произволно е, задържани от политическия протест през юни 2009 година. Има минимум 500 е, задържани заради убежденията им, включително и, лидер, и, лидер, и лидери, и водещи адвокати, и защитници на човешките права, е, имат много малка възможност за защита. И в тъ... аз затова искам да посоча е, Назрем Кутун, който почти е бил убит, след като е бил бит при незаконно задържане без съд и присъда. Е, има и 20 години забрана да работи като адвокат. Тя обаче продължава да бъде известен юрист дори в затвора, и е, от 4 е, септември 2010 година тя е в затвора. Тя е обжалвала това решение, подготвила е свое дело и има две деца, едното от което е само на 3 години и които са видяли майка си общо само за 35 минути за 6 месеца, е, откакто тя е в затвора. Международните и националните лидери не трябва да е, забравят е, за тези защитници на човешките права, които са в е, затворени в Иран, включително и активисти, които защитават правата на жените, които са прекарали 8 марта зад решетките. В Европейския парламент обсъди на, предава, връчване на град Сахаров на Насрин Суден. И сега какви е, други стъпки европейските правителства могат да направят, за да помогнат? Както каза госпожа Лок Билер, първото е да се върви напред с черния списък на официални лица от Иран, които са обвинени в е, нарушение на човешките права. Това е конструктивна стъпка, която ще ни позволи да изясним, че европейското общество няма проблем с иранския народ, но е, е, отхвърля като морално заразно и несправедливо нарушението на неговите права. Европейските страни трябва да гласуват резолюцията за Иран на правата за, на съвета за човешки права на ОНЕ. В Швеция продължаваме да събираме информация и уведомяваме международната общност за влощаващата се ситуация. Това е възможно за дискусия, да се надяваме и на диалог с иранските власти резолюцията има многостранна подкрепя. подкрепа. Но ако европейските страни не се обърнат към техните приятели и партньори навсякъде по света, включително Русия и членове на Арабската лига и да изискват настоятелна подкрепа за всичките инициативи, това е едно от основните права, които може, неща, които можете да направите за човешките права в Иран в момента. И накрая Европейския съюз е, трябва да се бори срещу задушаващата цензура и, и това, че се задушава свободата на словото в Иран защото правителството изцяло е, управлява е, и радиото, и телевизията, и интернет. е, е освен това, е, е, управлява и много телевизионни канали. Това е просто смешно, защото е, държавната телевизия използва европейски сателити, е, а с нея се заглушават и свободни канали. Е, Европейски съюз трябва да сложи край на това е, манипулиране от иранското правителство. Ако Иран продължава да заглушава международните канали, е, трябва да е, не му се позволява да използва е, същите сателити за разпространение на националната телевизия. Е, трябва да има съд незабавно и е, това ще се отрази на Иран това е всъщност е, края на това, което искам да кажа за момента. Ще се радвам да мога да обсъдя с всеки един от вас всеки въпрос, е, който искате да зададете. Благодаря, господин Рос. Аз искам да ви кажа, е, че вие ни давате и така нови идеи за това как да се занимаем с положението в Иран. И да, е, въпросът с сателитите беше, ни занимаваше и с други страни, например Китай и Северен на Кавказ. И за това бих искала да приканя госпожа Кинтершхоп да вземе думата сега. Uh, Благодаря, че ме поканихте. За съжаление, колегите ми от географското звено не може да бъде тук, именно заради кризата в Бахрейн, която в момента се развива. Работим съвместно от страна на нашия отдел и колегите по отношение на човешките права в Иран. По отношение на казаното от вас, госпожа Хаутела, искам да ви уверя, че човешките права в Иран – са много по-важни вече е, в е, Европа след изборите 2009 година и са приоритет в е, нашите програми. Необходимо е наистина да се усили дейността по отношение човешките права и всичко това, което се случва в Иран в тази насока. Позволете също така да ви кажа, както и вие казахте, върховният представител не беше в Страсбург миналата седмица, участваше при разискването на доклада Белдер и приветстваме казаното за Иран в доклада. Върховният представител също направи изявление по отношение опозиционните лидери на 4 март, но и преди това също така говорител направи изявление по отношение домашния арест, който бе извършен в средата на февруари. Освен това имаме изявление по отношение екзекуциите на Сара Бахрами, както и увеличаващата се вълна на екзекуциите в Иран, госпожа е, Сутаде и Ахари а също така и е, филмовия деец на Иран. Това бяха нашите публични изявления до сега. Разбира се, много активно работим и по отношение взръзките и взаимоотношенията с правителството в Техеран. Както знаете, нямаме делегация на Европейския съюз там, което затруднява нашата задача, но сегашният представител в Техеран е изключително проявява голямо сътрудничество с нас по отношение човешките права и работим съвместно с него. Позволете да ви кажа какво правим в рамките на Европейския съюз, за да бъдем по-ефективни по отношение човешките права в Иран. Започнахме процеса в края на миналата година по а, разглеждане и на въпроса и с нещата се засилват тази година. Имаме няколко възможности, с които разполагаме, така че да усъвършенстваме работата си. Няколко примера ще ви посоча. Голямата ни тревога е как да изградим по-стратегически подход към човешките права в Ирана, не да реагираме просто на отделните случаи, така както се е случвало в миналото. Опитваме се да укрепим капацитета на посолствата на Европейския съюз в Техеран по въпросите на човешките права, а също така се опитваме да получим по-бърза информация по-добра информация по отделните е, случаи, за които искаме да реагираме. Както знаете, основен проблем е да получим надежна информация относно това, което се случва в страната. Освен това се обръщаме към ръководителите на мисиите в Иран да разработят стратегия за човешките права в страната, която да разглежда различните аспекти, очертани в насоката на Европейския съюз, включително смъртното наказание и правата на децата и жените. започваме да разпространяваме много по-масово нашите а, изявления, включително и на фарти. На също така насърчаваме посланиците и посолствата, представителствата в Техеран да публикуват тези изявления, да бъдат по-активни, така че хората в Иран да знаят, че ние правим тези изявления в подкрепа на гражданското общество в страната. По отношение на предложението на господин Роуч, какви стъпки можем да предприемем? Мога да кажа, че ние подкрепяме резолюцията в Женева, която той спомена, за създаване на специален докладчик по въпросите за Иран. Господин Роуд също така засегна въпроса за Швеция, но Искам да ви уверя, че това всъщност е и резултат е, предложението Европа 27-те. Всички участват в момента в лобиране, така че в крайна сметка решението да бъде успешно прието. Е, по отношение на първото предложение на господин Роудс за черния списък – това е една от възможностите, с които разполагаме и сега активно се обсъжда. Не мога, за съжаление, да ви кажа нещо повече сега, но мога да ви кажа, че е, човешките права е, в Иран ще бъде включено на следващата среща на министрите на външните работи, което ще се проведе на 21 Различни аспекти се подготвят в момента за тази среща. Не мога да ви запозная по-подробно, защото в момента са в ход преговорите и дискусиите. Същевременно свободата на словото и информацията ни тревожат много, както и всички държави членки. Та, ние имаме своята декларация и заявление по отношение достъпа до информация в Иран. Проблемът е свързани с технически решения на някои от е, проблемите. Освен това, много ни интересува и начина по който ще можем да подкрепим конкретно гражданското общество и правозащитниците в Иран. На последно, но най-позначение място, е, ние се надяваме, че ще бъде грешка да прекъснем дипломатическите отношения с правителството на Иран Необходимо е да им изпращаме по всякакви канали, включително и дипломатическите послания относно човешките права. И вероятно можем да организираме и семинари или други събития, които, на които ще е, каним е, представители на иранската система, за да дискутираме човешките права. Благодаря. Председателката, благодаря ви, госпожа Гихнештофе. Много е интересно да изслушаме всичките ваши предложения, включително и черния списък и факта, че вие го обсъждате. Нека да насоча вниманието ви, че 158 представители на Беларус, например, бяха включени в черен списък от Европейския съюз и доколкото зная, критериите са директно участие в манипулиране на избори и репресивни мерки. За съжаление и други страни, вероятно, би трябвало да, по, по отношение на други страни, извинете, трябва да имаме подобно отношение. И сега вече имате всички думата за дискусия. Госпожа Унис Меркиза има думата. Благодаря. Социалистическата група има много ясна позиция относно плури а, из, терористичното измерение на историята с Иран. Тук не става въпрос само за човешки права. Има също едно влушаване на човешките права като цяло. Да, ние считаме, че тя е нетолерантна, неприемлива, но също така има проблем с ядрената програма. Иран, който беше едва ли не стабилната страна в региона. Но Нека да не забравяме, че тези два аспекта са основна част от взаимоотношенията ни с Иран. И един въпрос към господин Парси, но също и към някои другите оратори. Относно демократичната реформа, и съответно тези вълни от протести на граждани, които изискваха вътрешни реформи, мисля, че сътрудничество, че съпоставката, която беше направена с а, а, революцията от 79-та година, всъщност а, няма никакъв смисъл, защото Иран отиде в абсолютно противоположната посока. Там, където гражданите а, в други държави искаха бъдеще, свобода, а, всъщност в Иран се получи получи една затворена политическа система, която се противопоставя на населението. И още нещо относно санкциите. Тревожа се, че тези санкции не са оказали никакъв ефект на театрната програма, а само над населението. Мисля, че трябва да помислим за други типове санкции и мерки, дали трябва да, да наблюдаваме повече по сателитна връзка и така нататък. и може би така ще успеем да постигнем някакъв напредък. Бях по моя госпожа Аштън в последното създание в пленарна зала да ми каже дали има проблеми в съвета дали се говори за трудности срещани в работа с иранските власти, защото се питам дали няма проблем всъщност с външната служба на съвета и нейните действия. И един конкретен въпрос, господин Частани Всъщност, напусна, е, за да се посочи нов а, човек на този пост. А той подкрепеше предишната революция. Така че как, какво ще се случи, какви, какъв ще е резултата от тази оставка в Иран? И доколкото знам, в Съединените щати съществува едно желание да се елиминират муджахидините, от списъка, да се заличате от списъка на терористичните организации, така както направихме в Европа. А как ще обясните тази нова ситуация и какви ще са евентуалните последствия за подобни мерки в Иран и за а, както за правителството, така и за демократичната опозиция? муджихидините са част от тази опозиция, така че не искаме те са в списъка на терористите. Благодаря. Има доста желаящи да се изкажат. Моля ви да бъдете кратки. Господин Обермайер. meine Frage... Благодаря. Ще се опитам да бъда кратък. Първи ми въпрос – имахме санкции, наложени спрямо Иран. Какъв е ефект за гражданското общество? Имаше една програма, която беше заставена в Иран. А, програма за студенти, за обмен на студенти със Съединените щати. И съответно иранските студенти не могат повече да отидат да учат в американски университети. Вторият въпрос трансфер на технологии, например за мобилни телефони. Позволяваше обмен на информация. И, и съответно да се обмени критики. Трето, казахте ни, че можем да седнем на там маста за преговори. Възможно ли е това? И как оценявате съответно санкциите, наложени върху трансфер на технологии? Мислите ли, че това също ще има някакъв ефект? Например, спрямо Китай, Индия, Пакистан. Мислите ли, че те ще се придържат към тези санкции? И о, друг въпрос, свързан с Европа. Ще смятате ли, че муджахидините ще започнат да се държат примерно? Much, Chair, Благодаря. Благодаря на всички оратори за споделените размисли. А, господин Парси говореше за този а, парадокс за това, че правителството отрича демонстрантите, временно с това ги репресира. И че никой в Иран не се интересува какво си пишем ние тук в нашите изказвания, но време с това се оплакват, че а, сме настроени срещу тях. Има ли някакво нещо, което можем да направим повече, а, например, за хората от Иран, например, ако успеем да имаме предавания на фарси, нещо такова. И а как можем да повлияем на правителството на Иран да промени поведението си? И а, ние сме заинтересовани от действия, а не само думи. Надявам се, че службата за външни дейност ще започне наистина да действа и защото смятаме, че трябва да възстановим справедливостта трябва да покажем ясен сигнал за ангажираност, за стабилността в региона и за това, че защитаваме населението на Иран. Искам също така да попитам ем, господин Парси, как счита той, че ще се процедират с случаите, които отиват пред международните наказателни съдилища. Е, благодаря. Благодаря, госпожо Шаке. Господин Скориал, има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Първо, бих искал да поздравя всички изказали се до сега. Казаха ни много интересни неща. Аз имам съвсем кратък въпрос. Искам да знам дали знаят, че Иран може да изиграе някаква роля в е, бунтовете в е, различните страни около Средиземно море, но и в други арабски страни, дори в е, други африкански страни, които започват да протестират срещу правителствата на власт. Смятате ли, че Иран може да изиграе някаква роля, дали играе сега някаква роля и дали за бъдеще може да изиграе някаква роля, за да е, подкрепи тези протести. Госпожа Лохман, е, е, благодаря ви. Това е въпрос към комисията и към Европейската външна служба. По време на дискусията вие е, е, е, искам да ви попитам, имате ли връзка с Международния съюз за телекомуникациите? Иран е член на този съвет и трябва да се съобразява с правилата там. Госпожа Кингесдоров каза, че на 22 марта има съвет на външните министри и не само на Иран, но и на целия регион. Може би това е послание към всички райони, е, народи в района. И е, тази година аз прекалено късно е, всех може би Европейския парламент сега трябва да направи нещо за фестивала в Найрут и да покажем уважението към тази култура. Председателката, благодаря ви за вашите предложения. Искам да добавя един въпрос към господин Парса и господин Рокс. Имаше спор в Европейския парламент във връзка с това да изпращаме ли или не делегация в Иран и за това бих искала набързо да вземете отношение. Е, това ще помогне ли или ще навреди? Може би с господин Роуз да започнем. Може би три минути, не повече. Well, Едно нещо е ясно. Някои от санкциите срещу Иран а, така засегнаха гражданското общество. А, това се отнася за санкциите на Съединените щати. Те всъщност а, засегнаха блогърите, хората, които се опитват да а, рекламират в интернет техните блогове и веб страници. Аз е, всъщност е, много често се говори за санкции. А сега аз не искам да говоря за санкции, защото и без това е безпредметен разговор сега, но като цяло нашата организация се противопоставя на санкции срещу Иран, е, защото те могат да засегнат хората. Ние предпочитаме прицелени политически санкции. Обикновено те е, засягат е, виновните, а не е, напълно невинните. И на второ място тези санкции, тези черни списъци, които наложи американското правителство, от е, наша гледна точка, от е, иранска гледна точка, искам да ви кажа, че те са много популярни в общността за защита на човешките права в Иран. Това беше едно от най-хубавите неща, които се случиха. И причината, поради която мислим, че е така, е защото те засягат е, хардлайнерите, най-твърдоглавите. И това показва, че е, по-умерените групировки могат е, е, по-добре да действат в обществото. Така че това се отразява положително на вътрешната политическа динамика в Иран. Сега, вие ме питате дали резолюциите на Европейския парламент имат някакъв ефект. Кой знае? Кой може да каже? Политиката не е наука. Е, твърди се, че е социална политика, обаче е в по-голяма степен изкуство, отколкото наука. Така че какво е важно? Важно е какво, да, да, да вършим каквото трябва. Ние изхождаме от принципа, че никога не се знае дали ще има резултат, обаче е, да вземеш принципна позиция е вид е, резултат, вид ефект само по себе си. Това е така и защото, въпреки това, което аз казах или доктор Парси, във връзка с имунитет, авторитета на иранското правителство към международното мнение, все пак, все пак не са напълно безразлични към критиката. Ако не се страхуват от, ако не се отнесат към критика, защо те с зъби и ногти се борят да не се гласува резолюция в съвета за сигурност от 2003 година насам, значи, че за да го правят имат някаква причина нещо във връзка с международна заповед за арест е хубава идея, но обаче въпросът е дали ще може да се наложи. Има такива заповеди за хора от държави бандити, обаче не знам всъщност кого обслужвате съдебната система в европейските страни виждат, че ние понякога не можем да ги приложим. И това е хубава идея сама по себе си, обаче има практически проблеми е, с нейното приложение. И е, може би това не е така някакво цялостно решение. Аз не съм запознат с начина по който Иран се опитва да се справи е, с водовъртежа в Близки изток, но е ясно, че се опитва да го направи. И е, посланието е, не е чак толкова положително за нашия народ, защото това е, са е, хора, които са за светски режими, за е, плуралистични режими, които искат свобода и за тях Иран не е, не е пример. И искам да ви кажа на вас специално, като ръководители на Европейския съюз, че е много важно да поддържате връзки с групи на гражданското общество в авторитарни режими. И поне знаете с кого разговаряте не, не е въпроса да се сваляте гащите и да се знае точно кой кой е, е защото в тези общества е, има желание за промяна. Но когато има е, така силен контекст, вие придобивате влияние, когато започне промяна. Сега, колкото до посещения е, от е, европейски депутати, обикновено тези посещения винаги се манипулират и вие знаете, че това е, е така нещо конюнктурно. Няма, просто зависи от ситуацията. Няма правила, които да се прилагат повсеместно и да сте сигурни в резултата. Е, понякога е, Европ... европейски депутати искат някакви правила да има, те искат да срещат представители на гражданското общество, обаче трябва да са внимателни, да бъдат прозрачни, защото ако има някакви тайни срещи, може хората в край на краищата да попаднат в затвора и дори е, да стане по-лошо и е, фактически е, тези лица да нямат никаква защита. И вие е, е, сега е, не би трябвало да мисля, че трябва да се занимава с такива въпроси. Господин Парси, имате думата сега. Thank you. Um... Благодаря. Ще започна с ролята на прагматика, която ще възприема сега. До голяма степен съм съгласна с тази роля, пък и мисля, че е важна за Европейския съюз да има по-стратегически поглед върху такъв е, регион. Е, няма смисъл да се стреля е, на къси басове тук или там. Важно е да има ясна перспектива на къде се върви и къде иска да се стигне. По този начин може да се избегне и конфликт на интерес с наистина една програма, която изцяло разчита на човешките права ще трябва да се разговаря с е, лицата, които най-вероятно ще са е, добри кандидати за така наречения черен списък, а не само с е, представителите на демократичната част на обществото. Това е неизбежно ще бъде добре за нас не само защото това е добра от економическа гледна точка, защото искаме да окажем въздействие в страна, в която дори няма делегация на Европейски съюз. Противното не е реалистично. Те няма да ни слушат дори и действително да не искат да попаднат в конкретни списъци на заклеймени лица. Те трябва да слушат ефективно, но това може да се постигне тогава, когато има ефективно взаимоотношение, не просто едностранни лекции. Да, с други думи, нужно е да има делегация там. Необходимо да имате ваши представители точно там, на, на място, където да се изграждат устойчиви взаимоотношения именно в системата им. Всичко останало ще бъде неефективно. Позволете да се спра на някои други аспекти. Мисля, че ще бъде много добре за парламент да изпрати делегация в тази страна. Очевидно това не е нещо, което може да се прави независимо от положението в страната, но като принцип това е най-малкото, което трябва да се е, реализира, защото Европейски съюз може да постигне и други неща, за да може в крайна степен да се стигне наистина до решение на държави членки, които вероятно имат и други приоритети, някои инициативи, които могат да се възприемат от е, тях. Що се отнася до а, е, другия въпрос? Очевидно има е, подкрепа в парламента, както и в САЩ. МКО не е а, воинстваща опозиция. Няма много ясна програма какво точно иска да постигне и малко, така да се каже, есенчеста дейността, но това не е альтернатива. САЩ в момента обмислят а, отношението си към нея. Санкциите сега ще приключат рано или късно. Няма какво повече а, върху което да се налага санкции. Така че да, може да се е, направи черен списък, но трябва да се търсят и други мерки. А тези, които подкрепят тази организация, сега вече имат е, своята възможност. Дали ще се окаже въздействие върху вътрешната обстановка в Иран? Не непременно. Това просто може да бъде една пропагандна победа за правителството, да гарантира и собствената си параноя относно това каква промяна а, е, искат външните сили. Но що се отнася до легитимността в страната, няма такава. Ролята на Иран в възстанията в арабския свят. Е, може би е, е, правителството се ласкае, че има наистина голямо въздействие относно случвалото се в тези страни. До сега, например, ако разгледаме една страна като Египет, например, никой не приема външно, датата ръка на Ахмадинеджад, включително и мюсулманското братство. А те наистина следват иранското водеща позиция, но в ислямския свят. Но във всеки случай Иран не е модела на тази е, революция. Биха могли да въздействат защото има такива структурни неефективности и дисбаланси в бахрейнското общество, например вече има недоволство в страната. Ако не се постигне по конструктивен начин решението, очевидно се отваря възможност за външни сили, които биха могли да окажат манипулация. Но за сега има твърде малко доказателство, че там има иранско пред е, участие. Би могло да бъде, но то по-скоро свързано с е, липсата на яснота и умения за управление на обстановката в Бахрейн като цяло. Да се върна отново на първия въпрос, който бе зададен. Раф Танджани от е, началото на Исламската република той участва в зависимост от ситуацията на едната страна или на другата страна, като политик или като прагматик. А сега а, той е а, изключен от институция, която първоначално а, контролира дейността на върховния водач и избира следващия. Вероятно е показно за факта, че политическата му сила вече намалява и свършва. И в този смисъл Какъвто и прагматизъм да съществува в системата, той е. Това се прави, за да се подготви сцената за следващата стъпка, която е неизбежна. Именно върховният водач умира и трябва да се избере нов а същевременно трябва да се помни, че докато той е едно лице с много голяма мрежа, която е унищожена в рамската на демокрацията на държавата, по отношение на темперамента има много хора, които биха се обвързали с него, консервативи, но и технократи и прагматици. Те съществуват все още и въпросът тогава е как ще реагират те и дали те ще се отзуват озоват в политическата игра. Благодаря. Председателката. Давам думата на госпожа Лохпери. Yes, yes, uh, Да, благодаря. Благодаря, Барбара. може би ще е добре първо да дадем думата на госпожа Гинтерзоров за няколко забележки. Благодаря. Съвсем накратко по въпроса за а, отваряне на една делегация, делегационна мисия на Европейския съюз в Техеран. А, аз Бих приветствала тази идея като защитник на човешката мъжките права. Това ще лесни много работата ни. Но в настоящия политически контекст мисля, че ще бъде това е грешен политически сигнал, защото нашите отношения са в най-низкото си ниво от всички от много време насам и съответно това не е правилна ам, стъпка. Ам, съгласна съм с коментарите на господин Парси. А относно продължението госпожа Лох Билнес да изпратим едно такова поздравително писмо. Аз лично ще предам посланието, какво може да се направи. Благодаря. Мисля, че е добра идеята. Благодаря. А сега госпожа Лохбилер, председател на делегацията. Хм, благодаря. Няма кой знае какво да се каже. Имаше някои е, много е, детални въпроси от господин Овермайер, но те не могат да бъдат отговорени сега. Но ще се върна към вас, ще ви отговоря в писмен вид. Защото въпросите ви са много детални и конкретни. Вече беше споменато, че в дългосрочен план ще бъде евентуално добре да имаме една европейска делегация, мисия в Техеран. Нека да ви напомня, че е, всичко зависи от Иран. И се надявам, че службата за външна дейност на Европейския съюз също ще се замисли на този въпрос. следващо, на нашето следващо задание на делегацията ще е, попълня доклада, който беше представен и ще видим как ще продължим и е, следващото ни заседание със сигурност ще бъде относно ядрената програма на Иран. Благодаря ви за това заседание. Благодаря, казва председателката. Благодаря на госпожа Лохбилер, госпожа Парс, е, господин Парси. Благодаря на всички колеги от делегацията и от подкомисията. С сигурност получихме интересни идеи тук и ще се опитаме да ги спазваме стрикно. А сега ще а, е, закрием заседанието достъпно за всички. Продължаваме с е, е, бюрото в разширен състав при закрити врата. Утре ще продължим в 9 часа сутринта. Ще имаме въпроси за свързани с палестинските затворници, задържани в Израел. Дискусията ще бъде с министра на палестинската автономна власт. И евентуално ще продължим с разглеждане на събитията в арабския свят. Благодаря ви за вашето присъствие и ви моля да напуснете залата, с изключение на тези, които са част от разширеното бюро.